Протоколът и текстовете от предишното заседание са на разположение. Има ли наблюдения? Протоколът се счита за прият. След избора на господин